председателят колеги моля заемете местата си уважаеми госпожи и господа за мен е особено радостно да приветствам с добре дошъл тук в парламента един приятел, президента на Република Словения и бивш член на Европейския парламент, господин Борот Пахор. Добре дошъл, господин президент. Уважаеми колеги, по време на предварителния разговор, който току-що проведох с господин Пахор, си зададохме въпроса за Томас Евес, Хеле Торнинг Шмидт, Йозеф Мускат, Джорджо Наполетано, Елио Ди Рупо, Франсуа Оланд, Енрико Лета. Запитахме се какво е общото между всички тези държавни и правителствени ръководители. Всички те са бивши членове на Европейския парламент. Виждате, госпожи и господа, докъде можем да стигнем. Пример за това е и господин президентът на Словения. Госпожи и господа, за мен е особена радост да дам думата на нашия дългогодишен колега господин Борот Пахор. Господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа, скъпи приятели! Както току-що каза господин председателят, моят приятел Мартин Шулц, бях ваш колега по време на миналия мандат. Бях и личен приятел на някои от вас. И трябва да кажа, че често ми липсвате, както в личен, така и в политически план. В политически план ми липсвате винаги, когато осъзная или видя, че Европейският парламент и отделните му членове играят единствена по рода си роля при оказването на въздействие върху общата ни европейска съдба. Европейският парламент е особено важен, що се отнася до изпълнението на неговата мисия, а именно изграждането на обща съдба за 500 милиона души. Господин председател, високо уважавам този парламент. Ще се спра само върху един от множество въпроси. Този въпрос може да е сред най-важните теми към настоящия момент – заедно с онези от вас, които имат подобни на моите виждания, се надявам да обсъдя този толкова важен въпрос. Става дума за бъдещето на Европейския съюз. За мен това не е абстрактен въпрос от интелектуално естество. Това е един много относим въпрос от голямо стратегическо значение. Днес сме изправени пред предизвикателства, свързани с бъдещето на Европейския съюз. И всяко едно забавене в действията ни може да има своето отражение. Трябва да направим политическа крачка напред към задълбочаването на Европейския съюз. Днес, както в Европейския съюз, така и по света, положението е тежко. И именно тъй като положението е тежко, подходящият момент за задълбочаването на Европейския съюз ще настъпи, може би, след предстоящите избори за Европейски парламент. Аз лично смятам, че трябва да се свика конвент, на който да бъде обсъдено бъдещето на Европа. Иска ми се работата на този конвент – да доведе до сформирането на мнозинство и може би дори на консенсус. Ако искаме да гарантираме просперитет, да отговорим на потребностите на гражданите в бъдеще, ще трябва да приемем нова конституция. Знам какви са вижданията на парламента. Знам, че някои от вас са против това. И вие сте в правото си. Знам, че някои изразяват съмнения във връзка с приемането на нова конституция. Това са основателни съмнения. Но за това и съществува Европейският парламент. Той съществува, за да ни даде достатъчна свобода за вземането на решения, свързани с най-съдбовните въпроси, отнасящи се до Европейския съюз в духа на демократичните принципи. Някои са за, други са против приемането на нова конституция. Нека ви изложа моите виждания по този въпрос. В крайна сметка е възможно във всяка държава членка да се стигне до референдум по въпроса. Така ще бъде гарантирана и политическата легитимност на това толкова важно решение. Гражданите имат право да изискат провеждането на референдуми. Нека ви изложа и обоснова своята позиция. Ще изложа два много основни аргумента в нейна защита. През изминалите 25 години в хода на цялата си политическа кариера съм бил убеден европеец. Вярвам в Европейския съюз като общност на държави и нации. Обеден съм, че въпреки различията, които ни разделят, много повече са онези фактори, които ни свързват. Миналото показва, че сътрудничеството гарантира мир, а мирът от своя страна е в основата на просперитета. Доказателство за това е и присъждането на Европейския съюз на Нобеловата награда за мир. Не възнамерявам да отстъпя от европейските си убеждения, дори напротив, те се засилиха с течение на времето. След Втората световна война бяхме свидетели на особено голям напредък. Бяхме свидетели на приемането на договора от Лисабон, който също бе важна крачка напред. Скоро договорът от Лисабон обаче няма да може да отговори на бъдещите потребности, няма да може да реши проблемите на народите, които представляваме. Но това не е единственият проблем, госпожи и господа. Световната финансова криза наложи размисли за бъдещето на Европейския съюз, за неговото задълбочаване, за преодоляването на демократичния дефицит. От 2008 година насам финансовата Економическата и социалната криза ни накара да осъзнаем в пълна степен проблемите, пред които сме изправени. Това са политически, економически и социални проблеми. Кризата ни показа какво трябва да направим, за да гарантираме общото си бъдеще – не е възможно да съществува една Европейска централна банка и същевременно да има 17-18 различни фискални политики. Съветът, комисията и парламентът правят всичко, което е по силите им, за да намерят временни или по-постоянни решения за уеднаквяването на действията си. Но нека бъдем честни, в дългосрочен план подобни мерки няма да бъдат достатъчни от стратегическа гледна точка, ако искаме да запазим и усилим ролята на Европейския съюз като фактор в световен мащаб, като фактор в обществото, Вторият ми аргумент. Както упомена моят приятел, господин председателят, в хода на политическата си кариера съм заемал различни длъжности. Много от присъстващите тук в залата също, могат да кажат същото и за себе си. Повечето от вас имат зад гърба си дълга политическа кариера, натрупали са значителен опит. Някои от нас се завръщат в националната политика. Много е важно да можем да се възползваме на ниво национална политика от опита си в Европейския парламент. Имам опит и на ниво съвет, тъй като по време на кризата бях министър-председател. Кризата ни завари абсолютно неподготвени. От 2008 до 2011 година се опитвахме да намерим отново почва под краката си, но почти през цялото време намирахме само временни решения, които не бяха особено политически легитимирани. Но въпреки това всички тези наши действия ни помогнаха да работим за справяне с кризата. Но имам личен опит с тази криза. Знам, че тя свари Европа напълно неподготвена. Повечето от решенията, които бяха взети по време на кризата, бяха взети под натиск не разполагахме с необходимите институции, което бе един основен недостатък. Затова хората ни сочат с пръст, сочат с пръст мен, вас, смятат, че не сме достатъчно компетентни, че не можем да се изправим пред предизвикателствата на днешните времена но проблемът е, че не разполагаме с достатъчни инструменти за действие. Затова е много важно да създадем подходящите инструменти. Така ще можем да осигурим на хората по-добро бъдеще. В качеството си на президент на Словения мога да заявя, че продължаваме да се намираме в криза. Въпреки това, мисля, че отделните сили, отделните правителства, отделните политически партии са по-единни. Успяхме да вземем определени решения, за които се изискваше немалка зрялост. Мога да заявя пред вас, че Словения ще преодолее затрудненията, в които се намира и че отново ще се превърне в пример за успех в Европейския съюз. Кризата бе предизвикана от недоверието към нашите институции. Намаля доверието към институциите, към върховенството на закона и към Европейския съюз като цяло. В Словения сме свидетели на първите прояви на евроскептицизъм. Същевременно обаче е ясно, че нито една държава не може сама да се справи с проблемите си. Можем да се справим с проблемите си заедно. И именно това послание трябва да отправим днес. Не бива да чакаме по-благоприятен момент в бъдеще. Трябва да действаме сега, да се възползваме от набраната инерция – Спомняте си края на миналия век, когато бе проведен конвентът за бъдещето на Европа. Тогава вярвахме, че ще изпълним целите заложени в Лисабон, че ще се превърнем в най-конкурентоспособната економика в света. Не успяхме да постигнем тази цел. Намираме се в криза, но можем да излезем от кризата да създадем нови стимули за економически растеж. Необходима ни е и бюджетна консолидация, но след като предприемем всички тези действия, ще можем да гарантираме бъдещето на гражданите, на младите хора. Ще можем да гарантираме достоен живот за гражданите на Европейския съюз. Уважаеми депутати и господин председател, каква е моята позиция за разширяването на Европейския съюз, най-вече за присъединяването на страните от Западните Балкани? Моята позиция се ръководи от политическата ситуация в световен мащаб. Мирът като основа за просперитет може да се постигне само по пътя на сътрудничеството. Ако искаме да постигнем траен мир и по-голям просперитет, ще трябва да засилим сътрудничеството. Посланието, което искам да отправя днес към вас и към всички европейци е следното. Наследството на мира и на просперитета може да бъде опазено в бъдеще. Можем да поставим мира и просперитета на по-стабилна основа в бъдеще, но само по пътя на засиленото политическо сътрудничество. Ако сме колебливи, ако не приемем необходимите решения, можем да поставим на карта извоюваните до момента мир и просперитет Заявявам това пред вас като представител на по-малка държава членка. Би ви се сторило, може би, по-логично подобни думи да бъдат изречени от представител на по-голяма държава. Но Словения има опит с разпада на голяма държава в миналото, на държава федерация. И въз основа на този наш опит – можем да се включим и в размислите за бъдещето на Европа. Немалко хора смятат, че прехвърлянето на компетенции към Европейския съюз ще накърни суверенитета на отделните държави членки. Но ефектът от това прехвърляне на суверенитет ще бъде точно обратният. Ще бъде запазено многообразието в Европейския съюз. Ако не работим заедно, няма да можем да се справим с ускорения темп, с който се развива днешният свят. За това съм и за по-задълбочена интеграция на Европейския съюз. И тук имаме... Позволете ми също да изкажа своето желание младите хора да ни подкрепят в нашите стремежи. Една четвърт обаче от нашите млади хора са без работа. Мнозина от нас говорим за едни обединени щати на Европа, без да обясним на младите хора, че по този начин економиката ще може да се развива, науката, технологията ще се развиват, че по този начин ще можем да се сравняваме с Штатите, с Бразилия, с Китай. Ние трябва да помогнем на нашите млади хора да разберат защо е необходима по-нататъчна интеграция. Да разберат, че това ще увеличи техните възможности в бъдеще. И бъдещето ни всъщност зависи именно от способността да направим това. И ако ми позволите да се възползвам от възможността, искам да призова Европейският съвет да приеме програма, която да даде възможност на младите хора още утре да получат нова работа. Било посредством инвестиции в малки и средни предприятия и микропредприятия или посредством обучение и професионално обучение. Вие като евродепутати имате също важна роля в това отношение защото вие ще бъдете ангажирани с постигнането на споразумението по многодишната финансова рамка. Вие сте ангажирани с това. Финансовата рамка до 2014-2020. Но нека да няма е, неразбрани е, моменти. Когато казах Обединени щати на Европа, нямам предвид Обединените е, Съединените Американски щати. Става дума за обединение, което ще е, съчетава всички, цялото разнообразие в Европа. Но ние трябва да намерим начин да имаме нови взаимоотношения, да запазваме разнообразието, но да поддържаме и единството. Затова нека да бъда напълно е, искрен. Знам, че не всички ще се съгласят с мен. Но, ако останем е, оставаме защитници на идеята за една по-силна Европа, ако вярваме в това, че ни е необходимо повече време, за да приложим идеите си, ще дадем възможност да се наложат евроскептиците. И подобно решение ще има много отрицателни дългосрочни последици. Господин председател, е, дами и господа, нека накрая да изкажа и моята благодарност към Европейския парламент. По време на вашия си вашия мандат вие създавахте много важни законодателни мерки, свързани с демократичния начин на вземане на решение – Напълно наясно сме, че обществото не винаги е, разбира каква е вашата роля и колко важна е тя. Затова приемете е, моята лична благодарност благода... и също така благодарността на народа, който аз е, представям, за вашата работа, за добруването на, нашите, на нашия народ. Аз очаквам едно общо бъдеще, вярвам в него и съм убеден, че е, Нобеловата награда за мир не беше само награда, а също и предупреждение за нас, за народите, че мирът не бива да се приема за даденост и че за този мир трябва да се работи всеки ден. И само по този начин ще се осигури просперитет на нашите народи, и независимо от всички трудности, с които се сблъскваме, ние ще можем да продължим да се борим за този мир. Благодаря. Председателят, благодаря, господин президент, за много окоръжаващото ви изявление. Мисля, че вашето изявление ще доведе до дискусии, изпълнени с противоречия тук в парламента. Становището, което споделихте за необходимостта от нова конституция, не се споделя от всички колеги. Знаете каква е моята позиция, но сега не мога да я изразя. Окоръжихте ни за бъдещата ни работа, господин председател, за което ви благодаря. Мисля, че за първи път държавен ръководител толкова ясно изказа своята благодарност за работата на Европейския парламент, но същевременно в това няма нищо очудващо. Всеки, който е бил ваш колега тук в Европейския парламент, знае, че една законодателна камера с 750 членове, която приема законодателни актове с задължителни, задължителен характер, приложими към 500 милиона души, е единствена порода си в света. Благодаря ви, че ни окоръжихте за по-нататъчната ни работа. Благодаря ви, господин Пахор. Bien, nous allons donc reprendre la séance de vote. Добре, сега продължаваме с гласуването. Сега